So the point of order is. Uh, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Добър ден, дами и господа. Нека да подновим заседанието. Протоколите от вчерашните заседания са раздадени. Е, имате ли коментари? Ако нямате коментари по тях, е, се смятат за прияти. Давам думата на господин Обермайер. Той поиска да се изкаже по процедурен въпрос. Благодаря, госпожо председател. Преди да започнем е, този интересен и важен дебат, искам да се изкажа по един процедурен въпрос. Искам да задам въпрос и бих искал да ми отговорите. Изпитвам. Много добре разбирам активистите, които искат да се изкажат против акта, но искам да едно разяснение. За в бъдеще ще допустимо ли за всяка една точка от дневния ред е, гости, посещаващи Европейския парламент, да се допуска да раздават брошури. Мисля, че трябва да уточним това като депутати в Европейския парламент. Отговорът не е непременно да дойде днес, но искам отговор. Е, много господин Обермайер. Взехме предвид вашите коментари. Що се отнася до раздаването на брошури пред пленарна зала, по принцип това не се смята за проблематично. Не са ни съобщени нарушения на правилника на парламента, така че на този етап смятам, че няма нарушения, но ще проуча случая.